Dear colleagues, уважаеми колеги, лятото приключи, време е да се захванем за работа. Започваме заседанието с приемането на дневния ред. Ако няма възражения, дневния ред ще се счита за прият без изменения. Днес имаме превод на 20 езика и както знаете, досието, свързано с заседанието, може да бъде намерено в интернет, а самото заседание ще се излъчва по интернет. Трябва да одобрим протоколите от 4 различни заседания от 16 и 17 юни, от 8 юни, от 6 и 7 май и от 9 март. Ако няма възражения до края на заседанието, протоколите ще се считат за приети. Относно препоръките на координаторите, те са изпратени по електронен път. Ако няма възражения, ще ги считаме за приети. И сега отиваме към гласуването. Моля ви да използвате картите си за гласуване. Започваме с общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година. Ян. Извинявам се, ако не се лъжа, моята карта за гласуване е изживяла едно бурно лято, защото в момента не работи. Имам и стара карта. Аз самия имах бурно лято, казва господин Гербранди. Председателя, ще броим вашия глас. Моля да вдигате ръка. Започваме с първото гласуване, проекто становището за бюджета.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 Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Прието. С един глас. Не, не, извинявайте, вие сте против. Отхвърля се. Това е важно гласуване. И така, седмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо за, против, въздържали се, проверяваме. Всички ви гласувахте. Прието е изменението. Девето изменение за, против, въздържали се, прието. Десето в две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, ще проверим. Всички гласувахте. Край на гласуването. Прието. 11-то изменение за, против, въздържали се, прието. 12-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 13-то за, против, въздържали се, приема се. 14-то за, против, въздържали се. Не, проверка. Край на гласуването. Приема се. Изменение 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. 16-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 17-то за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега ще гласуваме електронно целият доклад. Моля да гласувате. Всички гласувахте. Край на гласуването. Приема се. И така преминаваме към гласуването по измененията. Бюджетните изменения и ще започнем с Изменение 6113. За, против, въздържали се, приема се. 6144 за, против, въздържали се, проверка. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Шест За. Против. Въздържали се. Приема се. 6143 за, против, въздържали се, приема се. 6114 за, против, въздържали се, приема се. 6145 за, против, въздържали се, приема се. 6116 за, против, въздържали се, приема се. 6115 за, против, въздържали се, приема се. 6117 за, против, въздържали се, приема се. 6118 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6119 за, против, въздържали се, приема се. 6102 за, против, въздържали се, приема се. 6104 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6105 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6138 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6107 за, против, въздържали се, приема се. 6108 за, против, въздържали се, проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Изменение 6146 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6141 за против, въздържали се, отхвърля се. 6147 за, против, въздържали се, приема се. 6120 за, против, въздържали се, приема се. 6121 за, против, въздържали се, приема се. 6122 за, против, въздържали се, приема се. 6140 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6139 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6000 123 за, против, въздържали се, приема се. 6148 за, против, въздържали се, приема се. 6109 за, против, въздържали се, приема се. 6110 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6111 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6112 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6135 за, против, въздържали се, от... приема се. 6136 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6137 за, против, въздържали се, приема се. 6149 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6124 за, против, въздържали се, приема се. 6125 за, против, въздържали се, приема се. 6126 за, против, въздържали се, приема се. 6129 за, против, въздържали се, приема се. 6127 за, против, въздържали се, приема се. 6128 за, против, въздържали се, приема се. 6131 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6130 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6133 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6132 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6100 34 за, против, въздържали се, приема се. 6100 за, против, въздържали се, приема се. 6150 за, против, въздържали се, проверка. Моля, гласувайте 6150. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 6101 за. Против. Въздържали се. Приема се. И така приключихме гласуването по бюджета. Благодаря ви като докладчик. И сега минаваме към гласуването по следващата точка от дневния ред, а именно полуки, излечени от изтичането на червения шлам в Унгария 5 години след бедствието. We start immediately with electronic vote. The first vote it is Започваме незабавно с гласуването. Първо ще гласуваме въпроса към комисията. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втория вод е свързан с въпроса към съвета. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. И така приключваме с гласуването за днес и преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е точка 8. Дебат, посветен на полуките, извлечени от изтичането на червен шлам в Унгария 5 години след това бедствие. Искаме да приканим всички колеги, които искат да напуснат залата, да го направят максимално бързо, за да можем ние да продължим да работим. Имаме няколко съдокладчици. Няма да започна с първия в списъка, а ще дам думата на господин Явор, който е представител на първата група, която предложи да има устно запитване. И след това ще преминем към другите политически групи. Благодаря, господин председател. Ще направя изказването си на унгарски язик. Аз искам да благодаря на всички членове на комисията. Те на всички, които подкрепиха това предложение по повод 5 годишнината от тази катастрофа в Унгария. Катастрофа това събитие в Колонтат бе най-сериозното индустриална, най-сериозната индустриална катастрофа в Унгария, която отне 10 живота. Това налага да направим редица изводи в Унгария. Този проблем обаче не е чисто унгарски европейските институции отделиха голямо внимание на настъпилото бедствие, настъпилата авария, защото тук е важно да направим изводи, да извлечем полуки, които могат да послужат като база за по-нататъчни европейски законодателни предложения. Каква е причината? Защо отново поставяме този въпрос сега? И защо е толкова важно да направим преглед на стореното през последните пет години. Разбира се, бихме могли да кажем, че са предприети напредничави и прогресивни мерки, че е сторено много по европейското законодателство. Едновременно с това обаче трябва да отбележим, че след аварията сред експертите бяха поставени редица интересни и уместни въпроси, които до ден днешен очакват своя отговор. Ще поставя пред вас три от тези въпроси. Това са теми, по които нямаме напредък а, а това са стъпки, които бяха отчетени като необходими преди 5 години. За уместно да, е да кажем, ако подобна катастрофа не е сериозен повод за европейско законотворчество, какво още ще чакаме? Чакаме нова такава авария, ново подобно нещастие и едва след това да вземем мерки, за да не се повтарят подобни трагични събития в Европа. Европа. Първо заключение, което можем да направим цялата защита от бедствия и аварии в Унгария се провали. Те не бяха в състояние да предвидят възможността за подобна катастрофа. Е, и бе изготвен документ за състоянието и въздействието в околната среда, но този документ потъна някъде в е, дебрите на новата Европейска комисия а е необходимо да разширим сътрудничеството на европейско ниво, защото съответните е, инспекции и органи за контрол по отношение на околната среда е, трябва да продължат. Ние очакваме един пакет е, за защита от подобни екологични катастрофи. Това е първото. Втора полука, която би могла. Второто е, че по, подобни е, явления биха могли да настъпят навсякъде, например, на река Тиса в Унгария. Е, трябва да кажем следното. Потърпевшата фирма и фирмата причинител не бе в състояние да поеме с финансовата отговорност за настъпилата катастрофа тук също се нуждаем от законодателство в областта на екологичната отговорност, environmental liability. А, така че трябва да стъпим на принципа причинителят праща, плаща, така че да накараме фирмите да поемат своята отговорност за настъпилите катастрофи, включвайки и съответни ам, застраховки, да, да, за да не се налага да накоплатецът да покрива настъпилите щети и включително да обещетява пострадалите от подобни събития, защото тези хора се нуждаят от средства, за да продължат живота си. Знаете какво стана в Колонтал, в крайна сметка в джоба бръкнаха е, данакоплатците, а не отговорните фактори. Така че трябва да вземем мерки, да се помисли за най-добрите налични технологии, без available technology, принцип, който няма защо да откриваме, той трябва да се приложи в Европейския съюз. Практиката обаче показва, че това не е достатъчно. Необходими са стимули, за да се прилагат наистина най-добрите налични технологии. За, за това трябва да работим за практическо прилагане на този принцип, за да бъдем в състояние да накараме промишлеността да прилага най-добрите технологии. Така ще предотвратим подобни катастрофи и аварии, е, които не бива да се повтарят в Европа. Това е не само унгарски проблем, това не е проблем на отделни държави. Тук цял, целият Европейски съюз носи отговорност. Благодаря на комисията за подкрепата да бъде поставен този въпрос и да отправим устно питане към комисията. Това ни дава възможност още веднъж да поставим този въпрос на вниманието на всички. Надяваме се на уместна реакция на комисията. Благодаря на Явор. Давам думата на Бербът на нашия със спонсор е, господин Олтвение. Благодаря, господин председател. Имаме възможност да излечем поуки от е, онова, което се случи в Унгария. Чухте и красивия унгарски език, така че ще се възползвам аз от тази възможност. Не всеки ден получаваме шанса да говорим народния си език. Е, е, и всичко искам да изкажа най-сърдечна благодарност на колегите и на господин Явор преди всичко за представения материал. Мисля, че вървим по верен път това е сериозен и насъщен проблем. Той трябва да намери, да бъде разгледан. И аз не смятам, че тази тема ще стане повод за нови критики към Унгария, за разлика от последните седмици. Това е съвършенно различен въпрос. Въпрос от европейски мащаб и европейско значение. Разбира се, ние трябва да разгледаме внимателно слабостите и пропуските в Унгария, да разгледаме допуснатите грешки, но излишна критика не помага е, червеният шлам в Унгария се превърна в е, широко известно понятие в Унгария. Повечето хора го свързват с колонта това е тази авария отне 11 живота и причини наранявания на много хора. Официалните органи в Унгария се оказаха съвършенно неподготвени за случилото се, като едновременно с това трябва да кажем, е, че това стана пример за назидание. Имаме и едновременно с това положителни примери за социална подкрепа. Господин Явор подкрепи, е, постави един въпрос, който аз също подкрепям. Принципът е, причинителят плаща не може да бъде приложен тук. Говорим за сума над 100 милиона Поринта. Защо и тези пари бяха платени от унгарската държава. Фирмата фалира. Това е нетърпимо положение. Има и още нещо, което искам да спомена в тази връзка. Принципът причинителят плаща продължава да не се прилага фирмите продължават да нямат заделени средства за такива обещетения и това не се отнася само за Унгария, така е в цяла Европа. Отново данакоплатците трябва да платят за тези обещетения, въпреки че теоретично парите трябва да дойдат от друг източник. Еврокомпетентният еврокомисар също постави този въпрос и господин Януш Аде по това време член на Европейския парламент също обърна внимание, внимание че няма необходимия ресурс за такива случаи. Наложително е да отбележим напредък и мисля, че Днешното ни сътрудничество трябва да бъде посветено именно на тази тема. И още една полука и за едно заключение, което можем да направим от катастрофата. Трябва да поговорим за отпадъците от минното дело. Темата е изключително актуална, предстои да бъде разгледано, но в тази връзка е хубаво да избегнем дублиране на работата в един по-широк контекст. В крайна сметка двете теми са тясно преплетени. Така че би било много важно да не се работи успоредно по различни линии. Господин Явор постави няколко въпроса, които аз искам също да подчертая. Въпрос за гражданската отговорност като форма на застраховка също е важен въпрос. Предстои през януари да говорим по този въпрос. Не само Унгария има да си пише домашните по този въпрос, но и други държави. Председателят, благодаря госпожа, э, господин Тибор Сани. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, we have... Благодаря, господин председател. Работихме усилено преди лятната вакансия. Искам да благодаря на всички за приноса. Нашата политическа група на социалистите и демократите приема съдържанието на устното запитване и основната линия на предложението за резолюция. Вижда се, че има общо разбиране относно това, че трябва да се предприемат стъпки за защита на околната среда и най-вече за защита при аварии вследствие на работата на миннодобивната индустрия. Смятаме, че комисията трябва да положи усилия за да гарантира пълното изпълнение на европейското законодателство, трябва да се правят повече инспекции, е, трябва да се извлекат полки от е, бедствието, трябва да има и стабилен е, механизъм за финансиране, за обещетяване. От друга страна, трябва да се въздържаме от преследването на тясно партийни цели в документа. Не е разумно в него да се включват а, дитирамби за някой конкретен политик, хвалби и така нататък. Този документ не е място за подобни неща, то е място за конкретни предложения с екологична насоченост, предложения, които ще са за благото на хората. Аз мога да продължа да разсъждавам относно важността на, на финансовата прозрачност, важността на фондовете за отстраняване на щетите вследствие на е, екологични катастрофи. Няма да го направя обаче и искам да преканя всички да сътрудничат, за да постигнем максимално добри резултати. Благодаря. Няма го представителя на ЕКР. Дали тук е представителя на Обединената левица? Да, тук е. Благодаря ще се изкажа от името на колегата Кюлонен, която за съжаление не може да присъства. На първо място искаме да изкажем своите съболезнования на семействата на загиналите вследствие това ужасяващо бедствие, което се случи преди 5 години. Това беше една авария, която наред с други подобни случаи в Европа показва, че има недостатъци по отношение на европейското законодателство за отстраняване и справяне с последиците. Има недостатъци, освен това, и във връзка с защитата на населението и околната среда. Смятаме, че трябва да има по-добър контрол и инспекции на старите и съществуващи мини, Съответно, трябва да се промени законодателството. Бихме искали, освен това, да се прилага по-добре съществуващото законодателство, като не се забравя социалната отговорност на предприятията, които разработват различните видове места за миннодобивна дейност. Благодаря от името на нашата група. Благодаря и сега Пьер Никола Педичини. Devo dire che sottoscritto благодаря, председателю. Напълно подкрепям казаното от колегата Явор. Да, говори се за полуки. Действително трябва да се извлекат полуките от тази авария, както и от други изходни аварии, защото е ясно, че има отговорност от страна на Европейския съюз. Преди това законодателството не казваше, че червения шлам е опасен отпадък, а се видя, че системата на е, инспекции е, има сериозни пропуски. И сега трябва да разберем как можем да предотвратяваме подобни аварии и какво можем да направим, какво, какви полуки можем да извлечем. Първо би следвало да се вслушаме по-добре в това, което казват гражданите, защото гражданите ни обръщат внимание върху някои екологични проблеми, някои дори по-сериозни от този. Парламентаристите всъщност да, питат комисията, обръщат внимание на комисията на тези проблеми, но след това нищо не се случва. Лично аз и колеги от моята група сме посочвали подобни проблеми, които могат да се окажат много по-сериозни, в пъти по-страшни е, неща могат да се случат вследствие в е, Южна Италия, например, но нищо не се е, получава след това, няма резултат. Много съм говорил за опасни явления, за опасни излагания, на които е, именно се излагат нашите съграждани. Но е, Европейския съюз нищо не прави. Ние посочваме, ние обръщаме внимание и няма резултат. Гражданите заплащат в крайна сметка за това бездействие и всичко е в техен ущърп вследствие на тези аварии, защото те са пострадали от тях, защото те имат здравословни проблеми. Те плащат, е, когато Съюза не задейства помощите съответно. Така че гражданите заплащат дори втори път, когато пък се задействат и е, процедури за нарушения. Това е абсурд и наистина трябва веднъж за винаги да създадем мерки за гарантиране на респекта, на спазването на принципа замърсителят плаща. Как да го направим? Да го направим така, че разрешителни да се издават само когато ръководителите на фирми могат да дадат действителни финансови гаранции за е, случай на авария. А ако тези финансови гаранции ги няма, видели сме го вече хиляди пъти, че се издават такива разрешителни, в крайна сметка не политиците плащат е, тези разрешителни. Разрешителни се дават на фирми, които нямат такива финансови е, възможности, нямат финансов капацитет да се справят с такива аварии. Благодаря. Господин Балцо, благодаря, господин председателю. Уважаеми членове на Комисията по е, околната среда, позволете една лична, един личен коментар. Е, тази катастрофа настъпи в, по време на сесия на Унгарския парламент и коле е, депутатите от този избирателен район незабавно се отправиха на място, за да видят какво се е случило. Аз сега се опирам на предложенията на тогавашния председател на Комисията по екология. Тъжно е, че пет години след тази катастрофа все още се налага да отправяме питания към комисията е, и да й напомняме да започне определени законодателни процедури или мерки. Скептични сме относно възможността това да се пред, превърне в реални дела. До сега всъщност единствено унгарската делегация се опита да направи нещо. Съдебната система в Унгария също не стори нищо. До сега не е постановено нито едно съдебно решение или присъда дори на първа инстанция, по този въпрос. Все още има хвостохранилища, които продължават да бъдат много опасни. въпреки, че министър-председателят обеща такова нещо да не се повтаря. Да, всички знаем, че червения шлам е опасен, дразни кожата, но пък се каза, че той лесно се отмива с вода. Защо го казвам? Мисля, че се нуждаем от солидарност и то от солидарна отговорност. Трябва съответните фирми да формират резервни фондове, за да не се налагат подобни плащани от държавната хазна. И още нещо искам да кажа. Не говорим е, само за законодателни пропуски, които водят до подобни катастрофи. Говорим за едно проявление на един див капитализъм, след промените в Унгария. Некомпетентни, безотговорни е, хора поемат ръководството над предприятия и лесно се стига до такива катастрофи. Това са социални фактори, които не бива да пропускаме. Те трябва да бъдат принудени да реагират и да постъпват адекватно. Thank you. Uh, Благодаря. Госпожа Дорнано. Благодаря, господин председателю. Аварията с червения шлам има всъщност две измерения, които трябва да отчетем според мен. Първото е, че става въпрос за технически пропуск, който води до изтичането на този червен шлам. Така или иначе, ако трябва да се променя европейското законодателство, то сега трябва да стане а, с а, м, оглед на сигурността. Тези хвостохранилища трябва да отговарят на ясни, строги задания и трябва да се спазват и националните и е, европейските е, норми, които да бъдат актуализирани. Но има и второ измерение, а именно териториалното благоустройство и е, местни, местния залог защото не може да се отговори на всички проблеми и всички грешки чрез европейско законодателство. Ние обаче можем да сме легитимни, за да направим серия от препоръки в рамките на превенцията за териториалното благоустройство. Европейския съюз не може да се намесва по местни проблеми, но има задължение да информира местните органи и гражданите. И най-накрая искам също да ви обърна внимание на факта, че има прекалено стари съоръжения в Европейския съюз – Абсолютно необходима е модернизация, но разбира се, това струва много. Би било една добра цел да се финансира в такива чувствителни квартали или сериозно устарели транспортни мрежи и мисля, че това може наистина да доведе до сериозна печалба за, за европейската промишленост. Благодаря. Сега госпожа Ривази. Благодаря, господин председателю, и благодаря на Бенедикт Явор, който подигна този въпрос, защото по този начин наистина виждаме тези промишлени съоръжения с малко отстъп. Мисля, че наистина трябва да се извлекат полуки и аз за себе си виждам две неща. Всъщност, едното всички го казахте. Става въпрос за социалната и екологична отговорност на предприятията, принципа за мъсителят плаща, засилването на проверките, но и е, най-вече преди да се издава разрешително да се види каква е е, способността, финансовия капацитет на предприятията, защото след аварията кой плаща? И много често именно данокоплатеца плаща. Затова трябва да разполагаме с гаранции, е, че тези фирми могат да плащат в случай на авария. Обаче има и един проблем, свързан с е, същността на завода. А това е именно вътрешния процес. Например, в е, един френски завод знае много добре, аз го познавам конкретен френски завод, е, проблема му е червеният шлам. Какво става с този червен шлам? Там имате и е, естествена радиоактивност, има и други вредни вещества, има и тежки метали. Но какво се прави там във Франция? Има един резервуар от 57 км, който поема това изтичане и, и всичко това изтича в Средиземно море, в един е, природен парк. И тук въпросът се поставя. Какво може да направи Европа? Как да направим така, че да въведем кръгова економика? Всички тези течове, може би могат по някакъв начин да бъдат обхванати и чрез диги и е, нещо такова. Не знам технически. Обаче, ако всичко се изтича в Средиземно море, е, е ясно, че ще има много сериозни последици. Вече има и проучвания, последици санитарни, последици върху рибите и така нататък. Така че трябва наистина да осъществим някакъв технически процес, който да бъде съвместим с е, здравето и с е, е, екологията. Трябва да се намери решение на този въпрос. Благодаря. Благодаря, господин Нач. Thank you. Akkor ha megengedik, akkor én is visszatérnék talán végére magyarul. Ако позволите, аз също ще говоря народния си език, въпреки че представлявам Словашката република в Европейския парламент. В последно време обаче имах възможност да ръководя Словашкото Министерство на екологията точно по времето на катастрофата. Унгария е наша съседна държава и катастрофата, аварията повлия пряко на умонастроенията в Словакия. Актуална бе и темата за замърсяване на реките. Радвам се, че този въпрос ще бъде разгледан поне като устно питане към комисията. Изисква се превенция. Тези е, катастрофи и бедствия и аварии не са просто национално явление. Те не засягат само една държава членка. Често разходите за покриване и на последствията са катастрофални. Те са непосилни не просто за бюджета на една фирма, понякога е, това може да се окаже катастрофално за бюджета на една по-малка държава членка. Когато настъпи тази авария, Словакия предложи в, на срещата в Вишеград съвета на министрите а също и в съвета, в Европейския съвет, да създадем, да разработим общоевропейска система за покриване на подобни разходи. Комисията даде устно утвърдителен отговор на този въпрос, но не сме чули за последствия. Мисля, че тук се нуждаем от солид солидарност. В това отношение САЩ може да послужи като пример. Те имат така наречения суперфонд, който съставлява наистина ефикасно финансово средство. Той позволява на американците да реагират на редица бедствия и аварии. Искам да подчертая, че е много важно да бъдат изчистени старите замърсявания – но основен, особено в новите европейски държави чрез, е, на членки няма необходимите средства. И е хубаво ние и тук да получим финансова помощ. Ако обаче обединим усилията си, създадем общо европейски фонд за превенция на бедствия и аварии, ще можем да по американски пример да предприемаме по-ефективни действия. Принципът замърсителят плаща, разбира се, трябва да продължи да се прилага, когато това е възможно. Но нека не забравяме и промишления сектор. Нуждаем се от система, която да е поносима и реалистична, обективно приложима, да речем, за минното дело и някои видове преработвателни промишленост. Преди пет години съвета на министрите разгледа това предложение. Мисля, че е време да го подновим. Председателят, благодаря. Сега нека чуем комисията по тази проекторезолюция и давам думата на представителя на комисията. Thank you, Chairman. Благодаря, господин председател. Комисията иска да благодари на парламента за проявения интерес към темата екология като цяло. И в частност тази промишлена авария, която се случи в Унгария преди 5 години. Комисията естествено е готова да предостави на парламента всичката информация, с която разполага, що се отнася до справянето с последиците от инцидента и действията, които се предприемат от унгарското правителство и от комисията. Комисията ще даде своята оценка, когато приемете окончателния текст на резолюцията – Готови сме да направим оценка и на конкретни предложения на парламента. Комисията много пъти вече е в рамките на отговори на зададени въпроси, писмени или устни, е казвала, че съществуващата правна рамка е достатъчна, за да се предотвратят подобни инциденти и за да се минимизират последиците в случай на такава авария. Във всички случаи отговорността за изпълнението на европейското законодателство пада на плещите на държавите членки. Комисията естествено е готова да разгледа и евентуално подобрение на законодателството, както казаха някои депутати. Преди обаче да се правят законодателни предложения, би следвало да се види дали се прилага както трябва съществуващото законодателство и дали то работи на практика. Искам да благодаря на всички вас, на вас, господин председател. Комисията ще изчака окончателния текст на проекто резолюцията. Благодаря, казва председателя. Преди да приключим дебатите по тази точка, искам да ви напомня, че крайният срок за внасяне на изменения е днес в 6 часа вечерта. Гласуването в нашата комисия ще бъде на 22 септември. В пленарна зала ще имаме гласуване по време на първата пленарна сесия през месец октомври. И сега преминаваме към следващата точка от дневния ред – размяна на мнения с Европейската комисия и председателството на съвета относно изпитването на емисиите в реални условия на движение и хармонизираните световен мащаб процедури за изпитване на лекотварни превозни средства или WLTP. Искам да дам в началото думата на представителя на комисията. Те ще ни представят гледната точка на комисията. във връзка с изпитването на емисиите в реални условия на движение. Ще дам думата на госпожа Джоана Тишковска от комисията. Заповядайте. Благодаря господин председател. Добър ден, уважаеми депутати. Благодаря за възможността да ви представя настоящото положение по този пакет, наречен РДЕ или изпитване на емисиите в реални условия на движение. Ще използвам PowerPoint презентация, за да може по-ясно да виждате за какво говоря. Преди да ви представя настоящото положение, и онова, което се обсъжда в комисията. Може би е добре да представя предисторията на въпроса и да хвърля светлина върху това защо искаме да се предприеме нещо. След това ще кажа какво възнамеряваме да направим в следващите седмици и месеци. Защо говорим за изпитване на емисиите в реални условия на движение? Защото ни вълнува качеството на атмосферния въздух, вълнува ни дали той е твърде замърсен, най-вече в градските райони. Въздухът е замърсен най-вече от е, емисиите от автомобили и най-вече дизелови автомобили. Към днешна дата в 20 държави членки има свръхемисии на азотни окиси и от 2010 година насам положението се влушава. Ето защо трябва да се работи и да се приключи работата по този пакет РДЕ е, максимално бързо. Знаете, че има лимити на различните стойности на вредни емисии. Те съществуват от дълго време. Нека да ви напомня, че на 1 септември влезе в сила лимита за всички регистрирани автомобили клас Евро 6. Независимо от това обаче има разлика между определените лимити и действителността. Има проблеми и ето защо ние трябва да направим нещо. Разликата между емисиите е, в реални условия на движение и е, емисиите е, на хартия или емисиите, които са оповестени предварително, се вижда най-вече в рамките на азотните окиси. Ние съответно решихме да е, предвидим процедура за изпитване в реални условия на движение. И така се появи това понятие RDE или Real Driving Emissions. Това не е нещо ново като понятие. Евро 5 и Евро 6, когато се обсъждаха, също се, се повдигна този въпрос. Изкова се това понятие още по това време. Възниква въпроса обаче как да измерим реалните, действителните емисии и съответно стигнахме до така наречените ПЕМС процедури или портативните системи за измерване на емисиите. Това са системи, които ще се използват в движещи се превозни средства. На следващо място трябва да следим да не се превишават лимитите на вредни газове и частици. Какво ще правим от тук нататък? На първо място, в началото на 2016 година ще започнем да тестваме и да наблюдаваме автомобили и да приложим първия пакет, който беше прият от държавите членки през май тази година и след това ще въведем съответните лимити. По-настоящем разговаряме с държавите членки, е, за да уточним какви трябва да бъдат тези лимити, които не трябва да бъдат превишаване. Освен това, искаме да въведем и така наречените допълнителни е, ограничителни стойности. Имаме две срещи по тези въпроси. Те ще бъдат през септември и през октомври и да се надяваме, че в рамките на тези заседания ще успеем да се договорим за тези лимити. Това е втората стъпка. Това е част от един пакет, който съдържа 4 мерки, както видяхте на първия слайд. Третия елемент от RDE системата ще бъде измерване на броя на частиците и определенето на лимитите, които не трябва да се е, прекрачват и накрая за края на 2016 година се предвижда последния регламент, е, свързан с тестовете за съответствието. Това е графика, който смятаме да следваме. Искаме втория пакет да бъде прият до края на годината. Как ще бъде приложен той на практика? По отношение на крайните пределни стойности, те са определени от законодателя и там няма какво да се обсъжда. Сега обаче обсъждаме и така наречените междинни лимити, които ще дадат възможност за е, това фирмите да се приспособят към окончателните или крайните лимити. Ето защо така наречените лимити, които не трябва да се надвишават, те ще бъдат въведени на два етапа. От една страна искаме да изпълним изискванията на законодателството, от друга страна обаче трябва да се вземе предвид и тежестта, която ще падне на плещите на производителите на автомобили. Ето защо тук се опитваме да установим необходимото равновесие. Нека да подчертая, че сме уверени, че преди края на годината ще успеем да постигнем консенсус с държавите членки, относно съответните параметри. Толкова от наше име като уводно слово и естествено на по-късен етап съм готова да отговоря на различни въпроси. Благодаря. Сега искам да дам думата на господин Филип Оуен, който е ръководител на звено в Генерална дирекция Климат. Благодаря, господин председателю. Здравейте всички. Аз бих искал, всъщност моята колега ви показа няколко фолия и позволете да допълня. Нека да при... започна като начало това, докъде сме стигнали днес. Става дума за начина по който се измерват емисиите на въгле... въглероден двуокис. Всички знаете, че тази методика е от 70-те години на, минал... на миналия век, така че сега трябва да въведем един нов, една, новите стандарти с цел постигане на по-обективни критерии. Когато законодателите започнаха през миналата година преразглеждане на двата регламента, се имаше общ призив новите стандарти да влязат максимално бързо в действие. Ние, заедно с компетентните колеги, разглеждаме е, възможността тези стандарти да влязат в сила през септември 2017 година за лекотоварните автомобили и за всички останали през септември 2018 година. Вие сте участвали в работата по новите регламенти през последните години и много добре знаете, че това е само част от е, предизвикателството, защото говорим за цели 2015 16 и 17 и 20 година за товарни и лекотоварни автомобили и начините на изпитване. Тук вече влизаме в един нов цикъл на измерване, хармонизираните стандарти. Знаете, че е, ако приложим тези стандарти, е, е, стойностите на въглеродните емисии ще се окажат по-високи от нашите изисквания. Въпросът е как да се справим с това законодателство, законодателно при приемането на двата регламента миналата година е, бяха, имаше две точки в преамбюла от една страна посветени на този въпрос, като се предвиждаше да има е, съвместимо прилагане на методите на измерване по отношение на производителите. Това от една страна и от друга страна да се направят е, съответни проучвания, е, посветени на различните е, цикли по новите стандарти. Ето на това работим през последните 18 месеца, две години. Това съпоставително проучване. Ясно е, че е много сложно да се, чисто технически да се постигне е, правилно изработване на съотношението и съотна, на корелацията, така че това изисква много сериозни инвестиции, но трябва да кажа, че получаваме сериозна подкрепа от съответните промишлени а, сектори, е, държавите членки и гражданското общество. Така че това изследване, е, както вече казах, е в ход. Ние продължаваме да прилагаме е, стандартите и целите, които се използват по а, NEDC, по новите европейски цикли, на европейски цикъл на движение, но а, в момента се доработват някои от новите моменти, които се надявам да влязат в сила до края на годината. Така че ние трябва да постигнем сега зададените цели по новия европейски цикъл на движение. И последното парченце, плочка от мозайката е свързано с това, че трябва да съчетаваме работа, да съчетаем работата си с колегите от съответната генерална дирекция Агди, защото ние трябва да има успоредност, е, съпоставимост в работа, но от гледна точка на Генерална дирекция климат, е, ние преди всичко ще трябва да и приемем е, прилагащ регламент, съдържащ методологията. По този въпрос ще се работи в комисията по, климати... комитета по климатичните промени, но също така трябва да приемем и начина на изпълнение. Го смятаме приложението да се осъществи чрез акт по делегация във връзка с съответния регламент, с предвиждащи възможност за разглеждане. Е, няма да подценявам трудностите, процесът е изключително труден, искрено благодарен съм на, за помощта на всички е, участници в процеса, включително и на колегите от другите генерални дирекции на комисията. Благодаря и на вашата комисия. Председателят, благодаря. Сега можем да чуем господин пред, пред Хансен, представителя на председателството Люксембург. Благодаря ви много. Благодаря ви много за тази възможност да ви информирам докъде е стигнала работата на работната група околна среда на съвета по това предложение за регламент за намаление на вредните е, емисии на ППС. Първо трябва да уточня, че нямам мандат да говоря тук от името на съвета, а просто представлявам Люксембургското председателство. В работната група на съвета тези дискусии по предложението доведоха до проект за компромисен текст под италианско председателство. Под латинско председателство само едно заседание се проведе по доклада на господин Дес, както и по становищата на комисията Инко и Тран. Делегациите си отбелязаха предложенията на парламента за въвеждане на показатели за смяна на предавки и на броячи за потребление на гориво Работната група, така както и парламента, изпитва известни резерви по отношение на определяне на пределни стойности чрез делегирани актове. По този повод констатирахме, че парламента би предпочел обикновената законодателна процедура. Някои делегации биха искали също да получат разяснение от страна на комисията по евентуалното отражение на тези е, емисии в реални условия на движение по самото предложение за регламент – и, и да знаят е, какво се случва в самия технически комитет по привозните средства, който се председателства от комисията, но тази размяна на виждания е предвидена за 8 септември, т.е. следващата седмица и едва след това ще мога да ви предоставя повече информация. Но мога да ви уверя, че Люксембургското председателство очаква с нетърпение гласуването на комисията ЕНВИ от, на 23 септември по доклада ДЕС за да можем да продължим с преговорите си с Европейския парламент. Благодаря ви. Thank you very much. I... Благодаря. Много колеги искат да се изкажат. Започваме с Карл Хайнс Флоренц. Преди всичко бих искал да благодаря на двамата представители на комисията. Следя въпроса от няколко години. Зная колко е трудно и вие го заявихте съвсем ясно, но има и много е, капани по пътя, създадени от самите участници, за да се постигнат изгодни стойности за автомобилостроенето. Ще кажа на представител на Люксембург, държава, която дълбоко ценя и уважавам. Известно ми е, че вие е, говорите от името на Люксембург, а говорим името за съвета. И тук е проблема. В страните автопроизводители у нас, да речем, в е, ежедневно се регистрират 8000 нови автомобил, автомобила. Е, както можете да се досетите, ние искаме пост по-стрикни стойности, по-високи изисквания, защото в края на краищата залогът е здравето на хората. И тъй като не съм специалист по сторонник на социалната политика, няколко думи за разходите голяма драма се разрази, когато говорихме за намаляване на стойностите на въглеродния двуокис за, става дума за 2-3 годишен период на, на, на разрешаване на по-толерантни стойности. Обръщам се към комисията, не позволявайте да ви натикват във ъгъла. Това е работата на лобистите. Бъдете последователни, бъдете твърди, разбира се, няма да съсипваме промишлеността, но е, тя от автомобилостроенето в момента процъфтява в Европа. Не са го закъсали толкова. Така че този парламент очаква от вас твърдост и последователност и както вие казахте, господин на председателството, знаете, че не сме големи фенове на актовете по делегация, вярно е, но Познавам колеги, които са постигнали повече е, резултати по делегирани актове, отколкото съвета и комисията. Признавам си откровенно позицията. Аз съм е, страстен шофьор и с радост бих се качил на нови, по-качествени автомобили. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Господин Гроте. И аз направо бих се качил на изключително економичен автомобил. Никой не лъже така, както при всички тези изпитвания, цикли на изпитване. Много се затруднихме, когато правихме Евро 5 и Евро 6. Всеки път се водеха люти битки, непознати до тогава и трябва с аргусовски поглед да следим за дисциплината тук. Първо, общините имат право, защото те нямат възможност освен управление на движението в центъра и така да се каже, те го отнасят, защото не могат да повлияят на качеството на въздуха. Нуждаем се от сериозен, стриктен тест е, е, е, цикъл за тест, за да не се окаже изведнъж от тези, които знаят номерата и триковете, ще прокарат автомобилите си. И какво ли не се почва? Свалят се огледала и не знам още какво за това. Нека не забравим защитата на потребителите. Те, колите са за потребителите. И второ, наистина стриктни и изследвания. Напълно съм съгласен с Карл Хайнц Флоренц за делегираните актове. Ще следим много внимателно и няма да бъде трудно да намерим подкрепа в парламента. Блокирали сме и други преговори. Трил... Имаше един трилог, който продължи 30 секунди именно по този въпрос. Така че много внимаваме, имайте го предвид. Сега вече извън Евро 5, Евро 6, е, е, как ще разглеждаме в бъдеще електромобилите, е, дали е, такива електромобили ще, и как ще бъдат третирани в Швеция, в Северна Германия, където имаме 125% е, енергия от въздуха или в Полша. Въобще въпроса за зареждането им е много сериозен, но да не се пускам в подробности. Ще кажа, дайте на местното самоуправление правомощие да осъществява този цикъл на изпитвания, за да не се стига до сериозни преразходи, защо, което сега е факт. Ако искаме да имаме сериозни стойности, да нека не забравяме какво е реалното положение по пътищата на Европа. А то не е такова, вярвайте ми. Благодаря, Джули Гърлинг. Благодаря. Благодаря за презентациите. Проявявам общ интерес към темата, но и частен, тъй като аз съм докладчик по една директива и този въпрос е много важен за мен. Спомням си неофициалната презентация която получихме от комисията. Имахме диапозитиви, на които се виждаше съответствието чак до Евро 4, минахме през Евро 5 и след това говорихме за Евро 6. Във всички тези случаи, даже отвъд Евро 4, става ясно, че има разминаване между реалните емисии и е, онова, което се пише вследствие на съществуващите процедури за тестове. Ето защо искам да попитам как така мина почти цяло десетилетие без никакви мерки, като знам, че в крайна сметка не спазваме изискванията за емисии. Не съм дошла тук да хвърлям обвинения, Говореше се най-вече за въглерода и не толкова за други замърсители. Сега е време да решим проблема. Аз се занимавам с директивата, която е известна с съкръщението NEC и тя обръща внимание точно на тези проблеми. Лондон, столицата в която живея, но и не само там, и в други градове се е, предприемат е, мерки за подобряване на въздуха, тъй като това е от полза за гражданите. Не може обаче да се вземе решение за това кой автомобил може в кой район на града да пътува, тъй като не може да се вземе решение относно Евро 6. Всички знаем за този съществуващ проблем. Проблема съществува отдавна, въпросът е как да се реши. Аз бих искала да не се предприемат е, стъпки по установяване на лимити, които са твърде високи. Това е нещо, за което пледирам и в работата по моята директива. Много е важно, освен това, да знаем какви ще бъдат сроковете. В момента говорим за 2019 година, е, без да се изисква пълно спазване или съответствие. Това не е нещо добро. Сигнал от името на нашата комисия след този дебат трябва да бъде следния – комисията трябва да отхвърли по-високите стойности за съответствие, за които пледира индустрията. Индустрията трябва да бъде приканена да работи по-бързо. Не трябва да разглеждаме фактори на съответствието, които да са по-високи от, например, 1,5 спрямо фазата на въвеждане. Имам много контакти с представители на индустрията. Искам да приканя комисията да бъде малко по-категорична. Благодаря. Господин Гербранди. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисията за презентациите. Започвам с фактите. Фактите са, че ни излъгаха и 500 милиона европейци вече около десетилетие са лъгани относно тестовете на автомобилите. Това е факт и ако те мамят толкова дълго време, е добре да се направи нещо и да променим положението и да започнем към измерване на действителните емисии. Ако погледна сроковете, мога да кажа, че може и да не трябва да се прави каквото и да било, защото електрическите автомобили в крайна сметка завземат пазара. Няма да повтарям казаното от колегите, напълно съм съгласен с тях. Имам два конкретни въпроса към комисията. Първо, защо Генерална дирекция Растеж има водеща роля тук? Не разбирам. Ако погледна веб страницата на тази генерална дирекция на комисията, там се казва най-отгоре на страницата работим за растежа. Тук обаче не става дума да се насърчава растежа, а да се създадат правилните обстоятелства за изпитване на емисиите в реални условия на движение. Ето защо не разбирам защо Генерална дирекция околна среда няма водеща роля тук. Защото трябва да се мине към такова реално измерване на емисиите или измерване на реалните емисии е, максимално бързо. Втория ми въпрос. Емисиите на въглеродни окиси от дизеловите автомобили. Имам информация от проучвания на T1 и GRC, че се прилагат по-добри е, тестове и се вижда разминаване между 6 и 9 пъти спрямо действителните стойности. Вие имате ли достъп до тези цифри и смятате ли, че това разминаване трябва да бъде е, заличено? Е, ще направите ли нещо, за да се заличи, да стане то нула? Мисля, че единственото нещо, което може да се направи, е единствената стратегия с това отношение е да се премине към тестване на емисиите в равни условия на движение. Само тогава ще се мине към действителността, господин Бас Айхаут. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията, че ни разни къде сме стигнали в процедурата, какво предстои, какво можем да очакваме. Мисля, че отказаното до тук става много ясно, че за парламента това е изключително важен процес. И ние с много критичен поглед следим вашата работа. Чухме го от колеги от различни политически групи, от различни държави. Може би, разбира се, е, за различните държави е, нещата стоят по различни неща. Е, Матия, с вашата страна е велика държава, известно е, но така или иначе аз имам критичен поглед върху тези въпроси и мисля, трябва да кажем, че ние ние сме готови да отхвърлим всякакъв неблагоприятен изход от преговорите, макар че такъв не се чертае. Малко е стряскащо обаче, че да видим как автомобилостроенето от години се опитва да снижи стандартите. Всички знаем какви битки се водиха по сегашното законодателство и стандарти. Едновременно с това и както каза Джули, знаем от години колко лошо протичат изпитват, не правим ли нещо. И разбира се, ние правим нещо, пък автомобилостроителите казват, трябва ни време за да да въведем на тези а, неща на практика. Всичко вече е неактуално. Трябва да помислим а, колко време ще им дадат, за да постигнат резултати. И така, Два въпроса. Първо, азотните окиси, така наречените НОКС. Знам, е, не искам да се впускам в изискванията за е, коефициентите за е, съвместимост, съответствие, но обяснете ми как иначе да ги обясня на колегите. Ние имаме ясно зададени стоености 80 в сила от септември миналата година, но ако имате ще работите по нова цел за съответствие с по-добри резултати на колите при а, емисиите, това означава а, доста странна задача. Така че ако ще говорим за тези коефициенти за съответствие, предлагам, предполагам, че ще бъдат максимално сбити и трябва да отговарят, да, да отговарят, съответстват възможно най-бързо на постигнатото съгласие. И освен това, втори въпрос към комисията. Какви си тези коефициенти на или фактори на съответствие в тази е, област и докъде Спирате, защото автомобилостроенето говори за 2,75 и а, а имаме друго постигнато съгласие. Така че нека комисията да каже че а, тези коефициенти ще бъдат краткосрочни, така че да вървим а, към стоеността едно за максимум 4 години и да не се предлага по-висок коефициент от, както каза Джули, едно и половина. Искам да чуя от комисията, че това ще реши и че това ще се приложи максимално бързо. И още нещо. Вие сега казахте, че в момента близо 10 държави а, са постигнали а, да надхвърлят изискванията за азотните окиси и позволявайки да се прилагат нови коефициенти на 10 страни, вие им разрешавате а, изключения. Бихте ли казали колко още страни ще бъдат включени в тези списъци? Това е за мен още една причина да гоним, така да се каже, стоеността едно максимално бързо бързо. Това е за дизеловите автомобили и азотните а, съединения. Сега за азот, въглеродните е, диоксиди е, съпоставима стриктност, да, нуждаем се, нуждаем се от съпоставително изследване. До тук съм съгласен, но въпросът ми е какви фактори, какви коефициенти ще включите в това ваше изследване, защото има вече разлика между старите изпитвания и новите изпитвания. Е, говори се за преходен период, т.е. трябва да има една честна гъвкавост, за да и къде, в кои случаи се просто се копират и преповтарят глупости от старите тестове, защото се, целта е по-добри тестове, но с а, изследването за съответствие а, се постигат други цели. И аз не искам да се използват а, стари класове. Не искам да, да се включва тук външното зареждане на батериите и други моменти. Защо е, тези моменти се включат, айде да кажем не в новите тестове, но в е, изследването за съответствие. Държа да се потърсят замяна на тези фактори, възможно най-бързо изпълнение. От 2025 година, когато ще има нови изисквания, ще приключим ли с тези съпоставения, съпоставима стрикност и така нататък. В противен случай миналото ще се настани задълго и в бъдещето, така че когато ще говорим за новите цели, нека не повтаряме старите грешки. И накрая, аз също смятам, че трябва да се... Да чувам, че за суперкредитите се използват старите тестове. Дали това е, е така е, интересуваме кои коли, за кои коли ще въжи това и бих искал да получа ясни отговор. Ако не бъдете подготвени, парламента ще се отнесе много критично. Господин Божа Дордано. Благодаря. Благодаря и на комисията за дадените пояснения. Новата процедура за хармонизирани изпитвания наистина ще може да гарантира по-строги прагове и точност и това мога само да приветствам. Но е, искам да се фокусирам върху едно. Приспособяването на индустриалците и на автомобилостроенето всъщност ни показва проучвания, които идват от тях и понякога има преувеличения. Говори се за евентуални манипулации на изпитванията. И затова имам два въпроса към вас. Комисията има ли а, достатъчно скорошно изследване за спазването на целите от 2020 година? от страна на автомобилостроенето. Комисията, втори въпрос, има ли обратна връзка от американската, с американската администрация и с американската промишленост в рамките на ТТИП? И каква конкурентоспособност може да има като предимство за европейските автомобилостроители в дългосрочно? Благодаря ви. Благодаря, госпожа Еви. Благодаря. Напълно съм съгласна с казаното от колегата от Зелените и споделям безпокойството на всички колеги. Припомням, че трябва постоянно да помним какъв е процента на въглероден двуокис в градските зони. 23%. И знаем какво означава това като смъртни случаи. Знаем, че движението на ППС имат пряка връзка с тези санитарни проблеми и за това трябва да обмислим мерките за предприемане, за да се борим с това явление. На теория правилата, които въвеждаме и които трябва да опазят здравето на хората, трябва да бъдат свързани с съответния контрол, трябва постоянно да бъдат проверявани. Инспекциите трябва да се извършват от самата комисия, защото иначе нормативната уредба просто няма да се прилага. Има наистина е, ефект на е, изкривяване вследствие на проявената гъвкавост и вследствие автомобилостроителите разполагат с е, гъвкавост и не прилагат действащата нормативна уредба. Няма да повтарям всичко това, което вече бе казано за новите механизми на проверки, както за въглеродни блоки, така и за другите замърсители, но това, което ме притеснява е натиска от самото автомобилостроене. Всъщност, е, именно е, индустриалците натискат, за да се възползват от такава гъвкавост. Не можем да приемем е, в тази процедура на, на съответствие с новите критерии да намалим равнището на целите за емисии на въглероден двуокис. Освен това, за пореден път в тази процедура са законодателите и в частност парламента просто няма възможност да даде становището си, защото е изключен от дебата заради избраната процедура. Става въпрос за комитология, това се прилага, докато ние изискваме а, е, да заемем ролята си, а това ни се отказва. Искаме съответно от комисията този процес за преминаване към критериите ВЛТП да се пазят изчислените а, норми според фактора 1,5. И след 2019 година този коефициент да бъде 1. Трябва тези изпитвания в реални условия да се прилагат на всички пътно превозни средства, докато се стигна до тези пределни прагове. Благодаря. Иво Белет, благодаря. Съвсем кратък ще бъда след всички направени изказвания. Благодаря на комисията е, и на съвета за уводните презентации. Имам няколко много кратки и точни въпроса. Първо, разминаването между действителните емисии и емисиите вследствие на тестовете. Според документи, с които разполагам, това разминаване се увеличило и към днешна дата е 40%. Може ли комисията да потвърди, че тази цифра е правилна? На второ място по отношение на хармонизираните световен мащаб процедури за изпитване на лекотварни превозни средства, мисля, че аз и Басек Хаут цитираме от един и същ документ, много е ценен той. Но да се върна на въпроса, може ли комисията да определи какви ще бъдат тези възможности за маневриране, тази гъвкавост, защото тя може да доведе до размиване на целите, които са законно уредени. На следващо място азотните окиси. Знаем, че Вредните частици заедно с азотните окиси са най-вредни и присъстват в въздуха. Разбираме, че пледирате за коефициент за съответствие. Кой коефициент обаче ще изберете, както попита и Джули Гърлинг? Дали този коефициент ще е 1,5 или много повече? Може ли комисията да гарантира, че законодателните цели няма да бъдат отслабени? И на последно място, тестовете за емисиите в реални условия на движение. Може ли комисията да потвърди, че тези тестове ще включат и емисиите на вредни частици, тъй като те са точно толкова важни, колкото и азотните окиси. Благодаря, благодаря госпожа Дале, Благодаря. Искам в началото да благодаря на представителите на комисията и на съвета за уводните презентации. И аз, заедно с някои други колеги, искам да подчертая че ние няма да приемем размиване на целите. Това послание трябва да бъде чуто и от съвета, и от комисията, защото в крайна сметка говорим за въздействието върху здравето на гражданите. И ако приемем нещо малко по-отслабено като цел, ще заложим на карта здравето на хората. Имам няколко въпроса най-вече към комисията. Нещо, което вече беше изтъкнато, но аз искам да го подчертая още веднъж. Тъй като то ще зададе тона на всичко останало. Ако комисията ще въвежда в крайна сметка коефициенти на съответствието, може ли комисията ясно да ни каже какви коефициенти ще избере и на какви етапи те ще бъдат въвеждане. Ние смятаме, че тези коефициенти представляват отслабване на първоначалното предложение. Втория ми въпрос. Е, ако комисията ще избере коефициент, който е по-висок от едно, как ще се изпълни по този начин целта в градовете да няма вредни емисии, е, които да бъдат надвишавани с повече от 2%. Имаме добри цели, но сега като че ли има стремеж да се отклоним от тях. Може ли комисията да гарантира, че няма да стигнем до ситуация, в която ще имаме един строк по своя характер тест, но отслабена цел? И накрая – има ли конкретни планове комисията да промени е, тестовете на емисиите в реални е, условия на движение, що се отнася до азотните окиси? Госпожа Яла Сендер. Благодаря, господи председателю. И от своя страна Бих искала да настоявам на това, което се каза вече от другите колеги. Е, чухме от комисията, че ще има обсъждания с Генерална дирекция Растеж, но ми се струва, че след като чухме всичко това и всички тези объркващи данни, и всички манипулации. Мисля, че е крайно време ние да разберем точно каква е действителността. И за това искам да попитам комисията до каква степен имаме възможност да намерим консенсусно решение по тези процедури за изпитвания. Защото черно на бяло, разбира се, можем да запишем това, което желаем, но в крайна сметка, ако се стигне до някаква промишлена война и то няма да е за първи път, е, то няма да послужи за нищо и ще почнем да се ядосваме за това, което сме написали. Трябва да успеем да е, постигнем някакъв консенсус – проявяваме все по-големи изисквания спрямо емисиите. Искаме наистина и колите да е, имат по-малко емисии, но и да струват по-ефтино. Аз съм се интересувала от тази тема в е, контекста на транспорта и на туризма и стигнах до заключението, че трябва да се постигне някакъв компромис, трябва консенсус защото каквото и предложение е, да дадем, ако е, е отлично предложение от страна на университетски работници или каквото и да било друго, е, е добре наистина, но няма да ни доведе до напредък. Насърчаваме хората наистина да се движат на колела, но според проучванията е, хората, които карат колело, е, вдишват повече въглероден двуокис, отколкото останалите. Съответно, е, съществуват много пречки пред нашата цел и трябва да държим сметка за всички фактори. Трябва да видим какво е положението на автомобилостроенето и в крайна сметка заедно с тях да постигнем консенсус. Много е важно комисията NV да е, бъде убедена, че е, трябва и педагогическа дейност, трябва убеждения. Защото всички тези изпитвания, дори да са отлично създадени от дадена лаборатория или проведени от тях, в крайна сметка, не сме сигурни, че тези научни аргументи няма да бъдат отхвърлени от е, автомобилопроизводителите и че няма това да доведе до е, промишлена война. Затова е много важно да постигнем решение, което да е приемливо – защото иначе на хартия наистина нещата могат да изглеждат чудесно, но ако след това хартията не издържи пред действителността, аз предпочитам наистина предварително да сме отчели това. Благодаря. Благодаря. Сега Сеп Данс, който е последния от списъка на изказващите се. А, а, е, действително трябва да се помисли за това какво трябва да се направи. Искрено се надявам, че комисията ще ще е, извлече полуките и ще действа съответно. Е, е, онзи ден попаднах в задръстване и до мен имаше автобус с знака Евро 5 и с зелен лист нарисуван и се надявам, че моята кола отговаря на, на всичко това и аз самия поемам всъщност тези зелени листа говорим за сигурност, за безопасност, на потребители. Джули спомена за Лондон и положението, но а, отражението за, върху здравето, особено на младите хора, не са на лице, защото очакванията не бяха изпълнени изпълнени от тези автомобили. Така че от гледна точка на общественото здраве и на потребителите ние трябва наистина да направим необходимото, да намерим общ знаменател и да постъпим, да вземем съответните решения. Мисля, че няма да имаме скоро шанс да поставим нещата на местата им. Председателят, благодаря. Сега Давам думата на комисията да отговори на многобройните въпроси, така че имате думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря за всички поставени въпроси и направени коментари. Ще се опитам да съчетая някои от тях, защото повечето от тях бяха свързани с въпросите за съответствията. Ще отговоря на каквото мога. След това ще помоля е, моя колега Филип да, отгов... да говори за хармонизи... хармонизираните стандарти. По първия въпрос за правомощия комисията и защо Генерална дирекция Растеж Диджигро участва. Надявам се, че не поставяте под съмнение компетентността на моите колеги и нашия отдел да предложи разумно решение, което се надяваме няма да ви разочарова. Причината за участието на тази генерална дирекция е свързана с това, че в техния ресор попада на сега действащото законодателство законодателство, когато говорим за изпитване на съоръжение и съответното законодателство. Това е задача на Генерална дирекция Растеж. Разбира се, ние работим в тесен контакт с колегите от Генерална дирекция околна среда и тук колегите ми подсказват отговорите на вашите въпроси понякога. Това, вярвам ви, е, е достатъчно ясно Сви свидетелство. За целта. Целта, мисля, е ясна. Пълно съответствие с пределните стойности на емисиите по Евро 6. Мисля, че това в това никой не се съмнява. Имаше редица коментари посветени на въпроса какво ще предложим като конкретни стойности ти за коефициентите на съответствие. Значи ще кажа, от сега стоеността, която целим е едно. В втория пакет имаме два етапа на разработване и на втория етап ще влезе тази единица, така че нямайте съмнение какво целим в момента тече активен е, диалог и активен дебат по въпроса за това какъв ще бъде сегашния коефициент. Не мога да ви кажа още, но мога да ви уверя, че ще се стремим към възможно най-низка стойност. И слушваме мнението на държавите членки, на съответните промишлени отрасли, на заинтересованите. Заинтересованите трябва да постигнем е, съответен баланс. Сега възможността за надхвърляне на тези е, коефициенти, е, мисля, че тук опираме до методите ПЕМС и до най методиката на измерване. Е, ще вземем предвид ам, е, граничните стойности по Евро 6 плюс съответно статистическа грешка. Няма да променяме самите стойности, просто ще се съобразим с обективните данни по Евро 6. Да, разбира се, запознати сме с всички изследвания, които се правят, и SST, и е, е, ТНО. Да, за съжаление е, е вярно казаното от вас. Имаме петкратно надхвърляне на сега зададените стойности. Съобразяваме с тези изследвания и ще ги вземем предвид в работата си. Нарушенията крайно тревожна ситуация. Ние обаче сме категорично решени да върнем нещата към нормалните им граници. Не мога да кажа дали това ще стане през идните месеци, но именно за това сме се захванали с този пакет днес за действителните емисии. Нашата цел е да излезем с предложение преди края на годината с приложение на два етапа и около 2020 година да постигнем коефициент на съответствие, заложен в законодателството. Това струва ми се с това струва ми се отговорих на повечето въпроси за РДС. Сега ще помоля колегата да вземе думата за останалите въпроси. Благодаря, Йохана. Благодаря на всички за зададените въпроси. Мисля, че трябва да кажа, че се окоръжих, защото много от вас казаха, че не трябва да се отслабват целите. Това е и нашата философия. Имаме определене на целите за въглероден двуокис за автомобили. Те са за 2015 и 2021 година. Имаме цели и за вановете. Тези цели са ясни, помним ги, миналата година ги прие съвет. Не трябва да забравяме обаче, че много от тези цели са определени възосновата на новия европейски цикъл на движение. И когато производителите строят своите автомобили, те смятат, че трябва да Пазят целите. Когато стигнем до 2017 или 2018 година и преминем към системата WLTP, трябва да знаем, че ще има нещо ново. И ето тук влиза в сила понятието съпоставима строгост. Ако има един автомобил или ван, който е построен спрямо новия европейски цикъл на движение, не можем да кажем, че изведнъж е, същото това превозно средство ще трябва да се съобразява с WLTP изискванията. Това няма как да стане. Тези изисквания са съвсем различни. Ето защо ние трябваше да предприемем много тежки е, решения. Споменахте е, лимитите по отношение на зареждането на батериите. Аз мога да спомена и гумите. Всичко това обаче е свързано с новия европейски цикъл на движение. Не можем да кажем само за една вечер това вече няма да се прилага. Ето защо, когато ще правим така наречената корелация, трябва да разгледаме всички тези неща и трябва да обсъдим с държавите членки и с индустрията как да се е, направи всичко това. Трябва да се види по какъв начин елементите от новия европейски цикъл на движение ще бъдат е, част от е, корелацията. Същото въжи и за така наречените супер кредити. Дали автомобилите или превозните средства спазват тези 50 е, грама, това се определя само по силата на системата NEDC или нов европейски цикъл на движение. Съответно няма как е, да се пренебрегне тази система на съпоставима строго, за която говоря. Преминаването от системата на нови европейски цикъл на движение към системата WLTP ще изисква да има така наречената съпоставима строгост и за това естествено ще се договорят и представителите в съвета. По отношение на корелацията споменахте годината 2025. Е, надявам се, че ще можем да приключим по-рано. Не искаме това да продължава безкрайно. Надяваме се, че ще можем да приключим е, максимално бързо. И ако има някакви цели отвъд 2020 година, те трябва да се основават е, на системата WLTP. Имаше още един въпрос относно разминаването между тестването на действителните емисии и доклада TNE. Има разлика между действителните емисии и емисиите вследствие на, на тестове. И аз имам данни подобни на тези в проучването на TNE. Там се казва, че ако се премине към системата WLTP, ще има по-действителни стойности на емисиите на въглероден двуокис. Естествено, това ще бъдат осреднени стойности. Това няма да бъде индивидуална стойност за всеки един автомобил, но ще има подобрения спрямо онова, което имаме днес. Благодаря. Благодаря, казва председателя. И сега се обръщам към съвета. Иска ли представителя на съвета да каже нещо? Благодаря, господин предателю. Нямах пряко отправен въпрос към мен, но все пак да реагирам вследствие на казаното на господин Флоренц. РДЕ не се договаря в съвета, така че качеството на въздуха е естествено приоритет на Люксембургското председателство. И има връзка между намаляването на вредните емисии и е, качеството на въздуха. И в тази рамка работим. Така че така ще е, проследим много отблизо работата, но е, иначе няма друга пряка връзка. Благодаря ви. Благодаря. Така приключваме дебат по тази точка. Искам да благодаря на комисията и на съвета за това, че дойдоха и е, споделиха своите виждания. По точка разни нямаме нищо, което да се обсъди преди да приключим заседанието. Искам да ви напомня, че следващото заседание ще бъде на 15 септември тук в Брюксел. Благодаря на всички и приятен обяд!